Dear colleagues, welcome. Um... Колеги, добре дошли. To the announcement now or... Okay, we will go directly to point 6. Направо да преминем към точка 6. It's your prerogative. You can make use or not make use of it. Разбира се нашия приоритет, кое да изберем. Бих желал да приветствам Енрико Джованини, председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление, ЕКСУ. Нашата комисия а, одобри неговото номиниране за председател на този консултативен комитет през октомври 2017 година. Той зае позицията си на 1 февруари 2018 година за мандат от 3 години и ние годишно се срещаме с него, за да обсъдим а, пос, а, годишния доклад, съответно на консултативния а, съвет и последният такъв доклад беше публикуван на 23 януари 2000, за 2018 година доклада. И разпределението пратен на членовете на комисията. Както знаете, в този доклад се определят статистическите приоритети след 2020 година, разглеждат се предизвикателствата, пред които е изправена Европейската статистическа система. В доклада също така се разглеждат въпросите за доверието в статистиката, както и приемането на дейности в резултат от предходни препоръки. Тази седмица в четвъртък ще е, гласуваме също така и за GNI. Това е също друг много важен статистически елемент от цялата обща система, част от е, европейското законодателство и е, ние много добре познаваме е, господин Джованини. Той не е само експерт по статистически въпроси. но той също така има сериозно отношение относно бъдещите предизвикателствата за статистиката, за Европа и така нататък. Няма смисъл да го представям, защото го познаваме ново. Много добре, господин Джованини, имате думата. Благодаря ви. Добро утро, колеги. За мен е чест да съм тук сред вас и да ви представя първия доклад на консултативния съвет след промяна в състава на съвета, защото не само аз бях номиниран и съм нов, бях номиниран като председател и заех позиция в началото на миналата година, но всъщност целият състав на консултативния съвет беше сменен и това беше много интересно. Uh, така, uh, нов, нов, много интересен състав с нови хора и трябваше да се опознаем uh, самите ние себе си. В доклада се разглеждат интересни проблеми и предизвикателства за Европейската статистическа система и това е важно, разбира се, и с оглед на предстоящите избори за Европарламент. Притеснява ни начина по който се развива не само европейската статистика, т.е. не става въпрос за нейното разпространение, а как тя се обсъжда в общественото пространство и най-вече в социалните медии. Специалната работна група по а, а, фалшиви новини – апелира към всички статистически служби да заемат активна роля в борба срещу разпространението на фалшивите новини. В доклада разглеждаме и дългосрочните прогнози на европейската, прогнози за развитие на европейската статистическа система. Ще ви ги представя след малко накратко. Бих желала да обобщя някои от препоръките, които ние предлагаме. Те са общо 14 на брой през 2018 година. Между впрочем, изготвихме доклад за изпълнение на задължението за конфиденциалност от страна на Европейската комисия. Това е специално становище, което изпратихме под формата на препоръки до парламента, до а, съвета относно поведението на Евростат. подпомагани от комисията. Както знаете, Европейската статистическа система е много по-всеобхватна. Тя включва националните статистически институти, както и така наречените други национални органи по статистически въпроси, които отговарят за събирането и публикуването на европейската статистика. Така че а, това е с много широки компетенции и правомощия на консултативния а, съвет. Ние обаче открихме пробойни в системата. И Предполагам, че вие е, бихте желали да научите малко повече за това. Нека да ви представя накратко препоръките. Промените на економическо, екологично и социално ниво се променят с много бързи темпове, което означава, че статистиката е изправена пред проблем, а именно за да а, бъде актуална и прецизна по отношение на данните, които представя. Затова е, първото, първата препоръка именно подчертава необходимостта от проактивна роля за всички статистически служби и институти, за да измерват акуратно и прецизно значимите въпроси и проблеми. Утре Европейската комисия ще публикува документ за разсъждения относно европейската политика за, за целите за устойчиво развитие, ЦУР, което разбира се е огромно предизвикателство за Европа. И не само, но и това е важна област за работа за националните статистически институти. Второ, взаимовръзката с ползвателите – ние апелираме за подобряване на тези връзки с ползвателите, защото именно наблюдаваме злоупотреба с данните. Вероятно, много вероятно е това да се случи в други страни, страни, които, между впрочем, неодавна смениха политическото си ръководство, а именно а, наблюдаваме натиск върху НСИ, националните статистически институти именно защото се счита, че те може да бъдат против политическия елит. Изследванията посочват, че НСИ често се считат за инструменти на елита, за да налагат своите виждания върху света. Така че, доста вероятно е и в Европа за в бъдеще да наблюдаваме упражняване на натиск върху НСИ – за да работят именно и отразяват желанията и вижданията на правителствата. Затова ние смятаме, че НСИ трябва да бъдат независими и е, тяхната независимост да бъде укрепена. Трето, с оглед на всички тези преобразования, смятаме, че НСИ трябва да разполагат за целта с адекватни ресурси, финансови, както и е, персонални не е лесно да се назначават така наречените data scientists, експерти за, по въпросите на големите данни, защото работата с големи данни и други източници е изключително важна за НСИ. На четвърто място а, ние подчертаваме статистическата грамотност. Статистическите данни са много важни за един демократичен дебат. Знаем, че в Европа много хора всъщност не умеят да разчитат тези данни. Дори журналистите. И те така много лек с лека ръка разпространяват статистическите данни. Затова ние апелираме Европейската статистическа система да отделя повече внимание върху статистическата грамотност. Сега нека по задълбочено да ви представя как работи тази система. Европейската статистическа система започва нов цикъл от партньорски проверки. Те са форма в рамките на която се упражнява един вид надзор на работата на отделните НСИ, които следва да спазват определен код, етичен кодекс а, и да запазят своята професионална независимост. Тези партньорски проверки а, ще започнат. А, те, вследствие на това ще бъдат изготвени препоръки, които ще бъдат а, публикувани някъде около 2022 година, т.е. в рамките на 3 години ще се е, извърши тази работа. Първо ще се изготви методология, след това ще се проведат, проведат самите партньорски проверки и разбира се и на Евростат също така ще бъде изготвено през 2020 година. Друг важен въпрос, който е от политически характер, е включването на частния сектор при изготвянето на данни. Благодарение на така наречените big data, големите масиви от данни, много фирми могат да се възползват от тях. И ние насърчаваме НСИ e да изготвят партньорства с притежателите на такива големи данни, масиви от данни. И всяка страна, разбира се, може да води самостоятелно преговорите си с така наречените пете големи. А, ние предлагаме обаче е, също така да се разработи един европейски подход за преговори, защото всъщност а, а, тези големи фирми разполагат с важни данни които са важни за европейските граждани. Статистическите офиси би следвало също така да включат и частни лица, притежаващи данни, когато събират а, а, своите масиви от данни, като е важно тези а, а, субекти, а, частни субекти, разбира се, да отговарят на съответните критерии Тоест това да са критерии, които да се спазват както от публични, така от частни субекти. Последната група от препоръки разглежда бъдещото управление на Европейската статистическа система. На теория, Европейският консултативен борд като цяло разглежда а, Европейската соци... статистическа система. А Евростат всъщност подпомага НСИ. В някои европейски страни има национални органи, които извършват тази роля. Например, Франция. Обединеното кралство, там системата много добре работи. В Италия не чак толкова добре, но 6 от 28 държави членки имат национални органи. И според нас това е възможен риск. Ние, разбира се, всъщност не тълкуваме регламента и не се намесваме в националните условия. Никой не възнамерява това да направи. Но има дисбаланс. Евростат върши добра работа, но Евростат тук поради тълкуването на а, договорите. Така че въпросът е двояк. Възнамеряваме да организираме среща тази година с а, националните органи а, под шапката на консултативния съвет, като идеята е да бъде укрепена а, Европейската статистическа система. Съгласно с европейските правила, всяко правителство би било добре да а, издаде документ, ангажимент за конфиденциалност, а именно ние ще е, прилагаме е, Европейския етичен кодекс на, за статистика на национално ниво. Но много малко страни всъщност са издали такава декларация, такъв ангажимент. Защото казвате ми, нашето законодателство вече е съвместимо с европейската уредба, няма нужда да правим нещо, но ние смятаме, че тази ситуация може да се подобри. Позволете ми да заключа с последния въпрос, важен за нас. Европейските институции ще преосмислят управлението на Съюза. Съгласно Бялата книга, има такава възможност да се предприеме това в бъдеще, именно по отношение на евентуални промени в договорите. И с, с оглед инициативата ЕСПАС, която е, е междуинституционална институция, се провеждат изследвания относно бъдещите възможности за Европейската статистическа система и промяната на нейното управление. Аз лично, както ви е известно, смятам, че Европейската статистическа система може да бъде изградена по модела на Европейската централна банка и нейната система за национални централни банки. И парламента, съвета и комисията в хода на ЕКСПАС именно могат да поемат водещата роля за подобни промени. Благодаря за вниманието ви. Благодаря на Енрико Джованини за тази много разумна препоръка и за изказването. Започваме с изявленията на нашите депутати. Първо ще е господин Гералт от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателя на ЕСГАП за това, че е тук. Извинявам се от името на колегите за това, че отсъстват. Шокиращо е. Не обвинявайте нас, тези, които сме тук. SGAP е, препоръчва Евростат и националните статистически служби да създадат цялостна стратегия за връзки с потребителите. Данните и праговете са много важни, що се отнася до европейския семестър. Какво би предложила ЕСГАП, за да се подобри разбирането на гражданите, оценката на гражданите за положението на техните държави в контекста на праговите данни и данните за праговете, свързани с европейския семестър? Благодаря. Отговор. Подобряването на грамотността, статистическата грамотност на населението е една от нашите препоръки. Данните са много важни и те се използват все повече и повече, не само когато се създават политики, но и от гледна точка на политическия дебат. Много фалшиви новини циркулират чрез е, социалните медии. Вече споменах, че има работна група за борба с фалшивите новини и тя призова статистическите служби да играят много по-активна роля, когато става дума за злоупотреба с данни. В миналото с подобряването на грамотността на гражданите се занимаваха националните статистически сдружения. Ние вярваме обаче, че отделните НСИ трябва да правят това в сътрудничество с медиите. Например, в Италия създадохме нещо като школа, в която се обучават и журналисти. Практикува се така наречената журналистика на данните. Ние смятаме, че това е част от демокрацията, тъй като виждате, че данните са много важни в рамките на обществения дискурс. Можем да създадем препоръки. Важно е обаче парламента, който представлява гражданите, да подкрепи това усилие и да подкрепи националните статистически институти или служби. Те трябва независимо да създадат е, програми за обучение с цел да се подобрят статистическите умения и грамотност на гражданите. Не забравяйте, че след като избухна кризата, централните банки дадоха ход на огромни, мащабни програми за подобряване на финансовата грамотност. Нещо подобно трябва да се направи и от гледна точка на статистическата грамотност с подкреп естествено от страна на бюджетите на държавите членки. Благодаря, Перваш Берес. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказването. Аз мисля, че Европейския парламент е съгласен с духа на това, което казахте. Искам да попитам независимо от това дали включвам Обединеното кралство или не, е, държавите членки имат независими служби, които извършват надзор върху националните статистически служби. И вие казахте, че има опасност службите за статистика да станат заложник на определени интереси. Вие казахте, че законодателството не дава възможност ЕСКАП да играе решаваща роля в този контрол. Казвате, че вие ще работите по този въпрос. Можете ли да ни кажете как ще започнете? По какви пътища ще тръгнете, за да се постигне напредък. По същия начин, във връзка с новото европейско управление, каква е ролята според вас на Европейската статистическа система с оглед на програмата 2300 на ОНЕ? Мисля, че тя ще бъде публикувана утре. Трети въпрос, за да навлезем в същината. Евростат събира информация, която вие имате. Вие работите по въпросите на, на държавното облагане, мерките, които държавите членки приемат за създаване на ниши и да разрешат неплащането на данъци, което е което води до намаляване на обществените средства. Имате ли идеи за това какво може да се предприеме? В групата на сирийците и демократите ние работим по този въпрос и установяваме, че има несъответствия в политиките на държавите членки. Тези несъответствия водят до загуба на 800 милиарда. И последен въпрос. Имате ли препоръки или желание за това как статистиката да участва в работата на комисията, тъй като ние вече съставяме списък с препоръки към следващата комисия? Благодаря. евентуалното създаване на национални органи подобни на ЕСГАП, тъй като ние така ги наричаме, а именно независими органи, чиято задача би била да бъде да се грижат за националните статистически служби, е една от възможностите, за да има по-добро покритие, ако мога така да се изразя, на системата. Важно е обаче да се поясни, че ЕСГАП има право да разглежда различните национални ситуации. Какво имам предвид? Например, в партньорските проверки, които вече са проведени, бяха открити някои пропуски в различни държави. Според тълкуванията относно ролята на СГАП, ние не сме имали право в нашите доклади да цитираме конкретни национални случаи, а да говорим за системата като цяло. Има обаче и отхвърляния на подобна теза. Става дума за тълкуване, виждате. Всичко това е въпрос на средства. Не забравяйте, че в СГАП работим безвъзмезно. Секретарията е много малък. Ако парламента иска да ни възложи по-задълбочен преглед на положенията в държавите членки, ще трябва да получим и доста повече подкрепа. И от е, Евростат не на последно място. Няма да предписвам конкретно решение. Мисля, че дебата в идните месеци ще очертае плюсовете и минусите на различните възможности и в крайна сметка ще се появи и предложение. По втория въпрос. Новите дейности, които комисията би могла да предложи, за да се оптимизира дневния ред до 2030 година, що се отнася до дейностите в него. Ще видим какво ще предложи комисията. Една от възможностите би била да се подобри начина по който функционира европейския семестър, като се покрият други области – или като се предвиди по-задълбочен социо-економически и екологичен анализ. В подобен случай определено ще има нужда от по-бързото генериране на някои типове данни, например свързани с социалната сфера, за да може те да бъдат приравнени спрямо економическите данни. Не забравяйте, че когато се обсъждат препоръките по държави, разполагате с данни за БВП, които са актуализирани до последния триместър. А що се отнася до разпределението на доходите, данните са с двугодишна давност. И това създава дисбаланс. Същото въжи и за екологичните данни. Мисля, че вашата комисия би могла да направи задълбочена оценка точно на тези неща, защото става дума в крайна сметка и за качеството на решенията, които вземате. Това е само един пример за това как европейската статистическа система може да промени начина на своето функциониране, за да ви подкрепи във взимането ви на решения. И накрая по фискалните въпроси и съществуването на така наречената фискална ниша, както вие я определихте. Това е нещо съвсем различно. Тук ще има нужда от конкретни оценки въз основата на съответните модели. Евростат не се занимава с чиста статистика Националните статистически служби, служби съответно не участват в нещо подобно. Председателя спомена, че може да гласувате по БМП и БНД. Това е много съществена информация. Факта, факт е, че може е, неофициалната економика да се счита за раздрастваща се поради е, конкретни е, пропуски, така че би трябвало да се търси помощ от страна на националните статистически служби. Переванш Берез говори без микрофон. Що се отнася до пожелателния списък на комисията – Позицията на Евростат в рамките на комисията не е лесна, защото статистиката е много хоризонтална по своя характер. От време на време отговорността се прехвърля от един комисар на друг. Нямам конкретни предложения по този въпрос. Нека да кажа, че когато направихме оценка на дейността на комисията, ние винаги а, е, отчитаме и винаги сме отчитали факта, че а, е, комисията уважава работата на Евростат. Няма да оценявам е, взаимовръзките между статистическата служба на комисията, одита и така нататък. може статистическите задачи да се прехвърлят към онези, които отговарят за единния пазар. Който и да отговаря за статистиката, трябва да се зачита да се зачита ангажимента за доверие, който е поет спрямо статистическите служби. Благодаря, каза председателя. Дебата беше много полезен. Вие винаги сте правил една много ясна връзка между политическите предизвикателства и релевантните въпроси и областта на статистиката. Благодаря ви за предложенията. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте, за това, че идентифицирахте различни проблеми. Надявам се, че следващия парламент ще може да допринесе за това да решим предизвикателствата на днешния ден – ще запомним онова, което ни казахте. Унези от нас, които се върнат в следващия парламент, ще продължат конструктивния диалог с СГАП. Благодаря ви още веднъж. И аз искам да благодаря на комисията ЕКОН, чийто мандат скоро ще приключи за подкрепата. Благодаря за вниманието, което отделихте на СГАП на темата статистика. Надявам се, че новия парламент ще бъде точно толкова ангажиран и ще прояви същото отношение. Надяваме се, че той ще бъде още по-ангажиран, защото виждате, темата става много важна, не на последно място от политическа гледна точка. И аз ви благодаря, каза председателя. Кратка пауза и след това ще продължим с съвместното заседание на две комисии по економически и парични въпроси и по бюджети относно създаването на Европейския паричен фонд.